преминаваме към следващия доклад. Доклада на господин Бенте, Европейското кино в цифровата епоха. Четири минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, моят доклад е на тема европейските филми. Последната година беше наистина много успешна за европейското кино. Бяха създадени повече от 1500 филма, два пъти повече отколкото в САЩ. Но за това пък е, броя на зрителите беше обратно пропорционален. Европа е лидер в е, е, областта на а, кинопродукцията но за това пък зрители, броя на зрителите непрекъснато намалява. Така че трябва филмов европейских да промениме цялата тенденция по подобряване на дистрибуцията на европейската продукция е от ключово значение. Има много е, начини за достъп е, до, е, до филми, чрез е, е интернет, е, ДВД по заявка и така нататък. Затова ние трябва да бъдем много гъвкави и да преразгледаме каналите за разпространение, за да можем да позволим на европейските зрители да имат по- лесен достъп до голямата продукция. Това може да стане чрез създаването на една обща европейска платформа. Едно един от начините за по-голямо разпространение и повече а, осигуряване на повече зрители на европейските филми е, а, е, субтитрирането и разпространението на различни форми и формати на копия. Друго, друг начин са европейските кинофестивали и награди, като например наградата Люкс. Люкс. Има в Полша един филм, който не се, не се радваше на голям успех в Полша, но който след това стана много известен, след като получи международни награди. Затова е много важно да се осигури финансиране на тази на европейската продукция от Европейският инвестиционен фонд и да се вземат мерки за по широко разпространение и рекламиране на филмите. Същевременно младите зрители трябва да бъдат обучавани, те трябва да а, имат по-широка кинокултура. Същевременно трябва да се а, а, подобри целият процес на цифровизация на филмите, а, да се изработват качествени а, копия. Всички тези мерки трябва да залегнат в законодателните мерки, които е, ще предприеме Европейската комисия и която, които цялата общественост очаква с нетърпание. Благодаря, господи Бента. Дами и господа, трябва да се е, придържаме към времето, което ни остава. Трябва да приключим в 11 часа. Така че, тъй като в е, процедурата за спонтанно, спонтанно изказване почти всички са взели думата. Ще дам думата само на двама души. Господин Капуто. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Много е важно да се укрепи защитата на авторските права. Това е стратегически аспект – и то е неразривно свързан с начина на изразяване в киноиндустрията. Много хора събират а, своя интелектуален потенциал на едно място, за да се създаде един филм. Това е плод на, на много колективни усилия. Е, съответно, чрез цифровизацията и чрез новите възможности се генерират не лоши суми. Искам да кажа, че благодарение на развитието на технологиите е, ще се създаде една нова цифрова система на създаване и разпространяване на киносъдържание и тук трябва да обърнем специално внимание на авторските права и на защитата на личните данни. Добре е, че комисията ще работи по този проблем, когато прави дефиниция на това какво е изкуство през 2015 година. Благодаря, е, госпожа Адинолфи. Благодаря. Докато следвах, можах да се запозная отблизо с проблемите на онзи, който иска да направи нещо в областта на аудиовизуалните средства. Достъп до кредити за предприятията на творци. Европейската комисия не даде ефективен орган. Европейската кинематографическа продукция трябва да бъде защитена, защото държавите не закрилят продуцентите фирмите, а тък му обратното е, преотстъпват 10% е, от е, доходите и по силата на тази дерогация милиони долари бяха отстъпени на Уолт Дисни, на американска разпространителна фирма, без да можем да закриляме нашата продукция. Нека да не забравяме, че е, явлението е и културно, не само търговско. Нека да закриляме европейските продукции. Е, председателя, благодаря. Е, свършват спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря. Благодаря. Комисията ще направи преглед на състоянието на киносектора в Европа и ще направи препоръки. Искам да благодаря на господин Вента за този доклад. В едно специално съобщение на комисията ще се обърне внимание на препоръките за развитие на киносектора. Справо казвате, че за разлика от филмите от САЩ, европейските филми не стигат до кой знае колко зрители. Много филми, над хиляда, бяха произведени в Европа през изминалата година и много малко от тях стигат до международна аудитория. Европейските филми са финансирани най-вече в национален план. Няма кой знае колко е, компании, които да са продуцентски и да действат е, в общо европейския пазар. Трябва да се обърне по-голямо внимание на цифровизацията. Комисията започна един разговор в рамките на Европейския форум за кино. Целта тук е да се хвърлят мостове между потребителите и производителите на киносъдържания. Обръщаме внимание на цялостната ефикасност на помощта за филмите в регионален и национален план. Опитваме се да сгърнем нови модели за производство на киносъдържание, да повишим осведомеността на европейците за това как се прави кино. Е, работим естествено и по е, проблема с авторските права и тук трябва да спомена прегледа на директивата за аудиовизуалните изкуства и медиите. Отделно има много конференции и форуми посветени на европейското КИМО, Ще има едно мащабно събитие, което ще се проведе в Брюксел е, през последното три месече на следващата година. В заключение трябва да обърнем внимание на програмата Creative Europe или Съзидател на Европа. Тя ще изиграе ключова роля за промотирането и разпространението на филми в трансграничен план. Наред с това, не само киносъдържание, но и различни телевизионни програми ще получат подкрепа. Неодавна се наложиха и е, нови инициативи за стимулиране на така наречените е, програми за видео е, по заявка. Що се отнася до гарантирания инструмент за сектора на културата, този инструмент ще бъде създаден в рамките на един съществуващ европейски фонд. В заключение трябва да кажа, господин председател, че е, Сектора на кинопроизводството в епохата на цифровизация трябва да остане в центъра на нашето внимание и комисията ще оказва подкрепа за този сектор в идните години. Благодаря, господин. Така приключва.